Уважаеми колеги, добър ден! Искам да ви попитам дали сте съгласни с дневния ред. Трябва също така да одобрим протоколите от заседанията на 8 декември, 12 декември, 12 януари, 25 януари, 6 февруари. Ако нямате наблюдения или възражения, тези протоколи ще се считат за прияти. Имам няколко съобщения. Първо искам да напомня на депутатите, че в пет и половина ще проведем съвместно заседание по член 55 с колегите от Комисията по правни въпроси за разкриването на информация за подоходни данъци от някои предприятия и докладването по страни. Както секретариатът ви е уведомил, утре в 8 часа ще проведем съвместно заседание с Либе, за да гласуваме за предотвратяване на използването на финансовата система за прането на пари или финансирането на терористична дейност. Залата, местата в залата ще бъдат разпределени в съответствие с тази цел проведахме заседание на координаторите с няколко решения, контрол на делегирани актове. Контрола на 27 марта ще се срочи върху ПСД-2. Координаторите се договориха за размяна на мнения на 9 марта за еквивалент с трети страни, с комисията и ЕСАС по економическото управление, економическия диалог и размяна на мнение с председателя на Еврогрупата. Това ще стане на 21 марта в 3 след обяд на извънредно заседание. ЕКОН ще поиска разрешение за две мисии в рамките на дейностите на финансовата група. ССТБ координаторите са съгласни да поканят представители на националните парламенти на съдание на комисията, на които ще се обсъди досието за корпоративните данъци и, корпо... и данъчната основа на корпоративните данъци. Най-сетне, както знаете, комисията ЕКОН е в е, странна, ненормална ситуация с оглед избора на председател. Бюрото на комисията е нефункционално и в тези обстоятелства координаторите на ЕКОН и председателя решиха да, да се обърнат към председателите на политически групи да се намери максимално бързо решение, за да може да се назначи бюрото в пълно съответствие с процедурата. Благодарни сме за тези действия, които сме сигурни, че ще бъдат предприяти. Ние самите сме готови да предприемем действия, за да се е, уточни бюрото. Имате коментар ли? Благодаря. Само се питам дали да не определим а, а, дата или срок. Да, това ще бъде уточнено с политическите групи. Не смятам, че е необходимо. Доклад за междуинституционалните споразумения или тристранни срещи. Проведахме такава среща 4 февруари за а, фин, програми за финансиране до 2020 година. Постигнахме политическо споразумение. Очакваме нова консултация и дейността да приключим 22 март. До вечера ще се проведе тристранна среща по ЕФРАК. Преминаваме към точка 5. Разглеждане на измененията към европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество. Докладчик е госпожа Пятикайнен. Заповядайте по този доклад а, няма кой знае колко сложни въпроси. Няма раз, сериозни разногласия по темата. Има готовност и желание да се освободи дейността на тези фондове. Въпросите, които се обсъждат, и по които има разделение. Първо, е, задължителната минимална инвестиция има подкрепа да се запази нивото за минимална инвестиция 100 000 евро. Е, това беше тема е, за дискусия, когато за първ път проведахме разискване. Аз лично съм готова да разговарям за по-нисък прак на задължителни инвестиции за инвеститорите на Дребно, вместо да се сложи таван. Защо? Знаете, че има голям обем неофициално кредитиране, неофициални механизми за кредитиране. Те са регулирани. Когато приемем регламентация с ясни изисквания за инвеститорите, винаги ще има хора, които се стремят към по-висока възвръщаемост при по-висок риск. Както знаете с ПРИПС, когато имаме сложен пакетиран продукт, е много сложно да се разберат рисковете. При рисковете за социално предприемачество, рисковете са по-високи, но са по-лесно разбираеми. На мен ми се струва, че че си заслужава да обсъдим е, компромис, при който комисията да обсъди е, структури за инвеститорите на дребно с е, по-нисък задължителен прак. Но Иначе съм готова да се съглася за запазване на минималната задължителна инвестиция. Има и някои по-сложни въпроси. Това е изискването за собствените средства. Има различ... има най-различни изисквания от една четвърт от фиксираните допълнителни разходи и средствове, средства. Има и други, които не изискват първоначален капитал или пък една осма от фиксираните допълнителни разходи. Моята цел е да намерим общо разбиране, но да не избързваме по изискването за собствени средства, защото знаем, че проблемите с, фондовете за рисков капитал в сравнение с а, други части на света е, че имаме по-малки фондове и колкото са по-високи изискванията, толкова по-трудно се създават фондовете. Е, всъщност ние имаме нужда от е, нови инвестиции в е, рисков е, капитал. Има и друг легитимен довод. Често рискът зависи от характера на инвестицията. Ако се провалиш в рисковия капитал, какво, има ли значение дали имаш една четвърт от фиксираните допълнителните разходи? Защото при 80-90% губиш. Ето защо ние сме много скептично настроени е, към такава структура за инвеститорите на дребно. И по-нататък когато говорим за легитимната потребност управителите на фондовете да проявят отговорност, стигаме до друг проблем и това е свързано с надзор, е, контрол върху дейностите на фондовете. има потребност от по-добър надзор. От друга страна, има и потребност като част от Съюза на капиталовите пазари да се създаде истински пазар на рисков капитал. Различните държави членки в момента обаче имат различни правила за регистрация, те искат различни такси за надзор, имат различно тълкуване на е, регламентите. Това затруднява. И първоначалното ми предложение е ЕСМА, Европейският съюз, да извършва регистрацията, а не националните органите. И да отговаря също така и за надзора. Твърди се обаче, че това е много сериозна промяна и в съвета може да се окаже, че няма политическа воля, но аз смятам, че можем да тръгнем в тази посока и мисля, че има едно предложение, което аз съм включила в измененията и то като че ли има подкрепа от другите политически групи. А, именно, че предвиждаме много ясна роля за ЕСМА, за да има хармонизира а, подход към трансграничното създаване и управление на фондовете за рисков капитал във всички държави членки и националните компетентни органи ще извършват регистрацията и ежедневния надзор, но ЕСМА би имала правото за подробни насоки и общи стандарти за процедури за регистрация, съдържанието, е, формата на заявките, изисквания за е, минимално равнище и ЕСМА да има пълен достъп е, до досиетата за регистрация и да преразглежда процедурата за регистрация на държавите членки и да имат право е, да се намесват тогава, когато е, се установи, че регистрацията не отговаря на изискванията или не се извършва е, предвидения надзор. Ето това са някои от идеите, които могат да привлекат подкрепа. И накрая, но не на последно място, паспорта за управление и маркетинг. Формулировката в момента не е много ясна трябва да, да се говори и за, за паспорт, и за управление, и за маркетинг. Ако обаче няма разбиране, се надяваме комисията да анализира въпроса, за да е ясно, че се включва паспорта за управление в следващия етап. Ясно е, и аз се опитвам да постигнем максимално общи компромиси, за да може парламента да има ясна позиция, когато започнем преговори с съвета от името на социалистите и демократите. Сега господин Луиджи Моргано. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да извиня колегата Коцолино, защото не може да е тук и ме помоли да изразя няколко позиции. Ще ги прочета, за да е максимално ясно. Най-напред благодаря на всички колеги, които представиха изменения. По-конкретно колегата Пиетикайнен. Кайнен отбелязвам положително, че има редица изменения, които споделят, които изразяват нейните притеснения, както и позицията на колеги от различни партии. Общи проблеми. Първо, паспорта за управление да се приеме регистрацията за USF и ЮВЕКА като получатели на паспорт за паспорти по същия начин, както и UFMD, е едва ли съответства на целта на предложения текст. Такава една промяна ще доведе до ситуация, в които по-солидните организирани субектите ще трябва да спазват по-тежки изисквания от по-слабо структурирани организации които обаче разполагат с паспорт за управление. Що се отнася до собствените средства, в предложението на комисията ЕСМА ще определя задълженията. Коцолино смята, че това ниво трябва да бъде наложено в регламента, а не в РТС, което предполага известен период най- е, най-сетне други депутати смятат, че трябва да предложат изменения е, за, по тези два въпроса, но заедно с това има възможност да се постигнат е, компромиси, като се запази обща структура по същество. Като трето място, според предложението на комисията, надзорният орган не може да налага е, комисии в държавите членки. Заедно с това мерките за надзор и контрол трябва да бъдат предприяти в тези фонди. Съответните разходи трябва да се покрият. Разширяване на, на приложното поле. Е, възниква и въпроса за конкурент на за за конкурентна вреда за националните органи. По тази причини се смята, че режим за комисионни трябва да бъде включен в предложението най-сетне. Следва да се обсъди една много важна тема, а транснационалните предприятия, продуктите за рисковия капитал и социалното предприемачество са категория продукти, които могат много лесно да се насочат към някои екологични обекти посредством фондов ЮВЕКА. Зелен и Юсеф Зелен за онези инвеститори, които се интересуват от екологичното въздействие на своята дейност. Колегата е готов да обсъжда компромиси за ролята на ЕСМА оценява че факта, че са внесени редица изменения от редица политически групи, които споделят неговите въпросителни собствени средства, комисионните и паспорта за управление. Много е важно да се намерят компромиси по всички тези въпроси, защото те се оказват хоризонтални за всички политически групи и, и държавите, от които идват парламентаристите. Благодаря. Благодаря. Следващият от ЕКАРЕ няма. нито от АЛДЕ, нито от Обедената левица, господин Ортасон за зелените. Е. Благодаря, е, господин председател. Искам да се, да из, се извиня от името на господин Ламберт който е, е докладчик в е, сянка от нашата група, че не може да присъства. Важно е, че сме постигнали напредък по това важно досие, нещо за което се съгласихме на първата среща на докладчиците в сянка преди две седмици в Страсбург. Първо, подкрепяме подхода на докладчика за участието на ЕЗМА, както и установяването на режим, предвиждаш е, паспорт за управление и маркетинг. Също така отбелязваме съгласието на редица държави членки да намалят прага за инвестиции в фондове за социално предприемачество. Ако това стане, може да се направят мерки за защитата на ЕОСЕФ, за да се гарантират, както се прави за дългосрочните фондове за инвестиции. Също така повечето групи предлагат всички изисквания за фондове да се, да се основават само на оперативна последователност в рамките на няколко седмици при тежки кризи, но всички изисквания за фондове да обхващат очаквания, очаквани изключения, когато се предвиждат ликвидните активи. Затова искаме те да са част от активите в фонда. Това ще зависи от размера на фонда или съществуването на определени договорености за това. Трябва да бъдем предпазливи, що се отнася до разширяването на активи що се отнася до фондовете за рисков капитал. По-конкретно, предприятията, които са допустими, е, трябва да се определят в зависимост от момента, в който се прави първото инвестиране. Става въпрос за предприятия, в които работят по-малко от 150 души и и такива с оборот от 50 милиона евро. пред всички етапи за инвести... инвестициите, е, портфейлите за, е, за квалификация не е, трябва, ще зависят от пазара и в крайна сметка от ЛИБЕ се предлага да се въведат допълнителни изисквания за информация по отношение на фондовете за рисков капитал. конкретно в годишния доклад за тези фондове трябва да има описание как е, са разгледани екологичните фактори в е, подхода за инвестиция и как тази инвестиция допринася за иновацията. Тук могат да се използват показатели, показатели на ЕЗМ механизма, които са разработени в нейното табло. Като цяло, когато предприемаме такива инициативи, трябва да гарантираме, че имаме съответните данни, с които да измерим постигането на целите на политиката на Европейския съюз. Благодаря. Председателя, благодаря. Не виждам други докладчици в сянка за другите политически групи, за това са спонтанни изисквания. Господин Валс има думата. Благодаря. Най-напред искам да кажа, <clears throat> че това, което каза госпожа Петикайнен, това, което предлага тя, а, аз го подкрепям. Мисля, че докладчицата се е решила да преследва един прагматичен подход. И това е хубаво. Необходима е ревизията на този регламент, защото до момента целите не се постигат, а именно предприемачеството и иновациите не се подкрепят достатъчно добре. В Европа липсват капацитети по отношение на финансиране на капитала. Е, пазарът на рисков капитал е много фрагментиран и по отношение на международната сцена ние много изоставаме, т.е. що се отнася до рисковия капитал. За това е необходимо да има паспорт за предлагане и управление и той трябва да функционира. Сега този паспорт обаче смятам не е удачен. Тук трябва да има ясни изисквания, защото в крайна сметка искаме един капиталов пазар, пазар на, на капитали за целия Европейски съюз, а не разпокъсаност. Това същото въжи и за собствените ресурси трябва да има тук съответствие с съответната директива. Може би хубаво е да помислим и за етикет за качество. Тук обаче, както предлага директивата, има целеполагане на средствата. Трябва да вземем предвид в крайна сметка и мащаба. Тук смятам, че докладчицата прави едно предложение, което трябва да се да се подкрепи. За ЕСМА трябва да сме реалистични. ЕСМА е, да се дадат правомощия на ЕСМА, които тя всъщност не иска и не може и да изпълнява, мисля, че това не е разумно. Благодаря. Thank you. Благодаря. Госпожа Перес има думата. Благодаря. Благодаря и на докладчицата за подхода и към преразглеждането на тази директива. Наистина имаме една обща цел и е, законодателството ни в момента не позволява тя да бъде постигната. Ето за това то трябва да се преразгледа. Много неща се казаха за ролята на ЕСМА. Мисля, че по принцип в такива ситуации трябва да имаме доверие в структурите, които вече сме създали, като ЕЗМА, защото говорим за европейско законодателство и е, то е важното тук когато говорим за преразглеждането, трябва да имаме предвид и предизвикателствата за защитата на конкретните субекти. Аз направих измен... предложение за изменение за задължението на идентификатора за правен субект. Ако ще въвеждаме такова понятие, мисля, че ще е добре. Както и е, господин е, Куцулино, представляван от господин е, Лангано, каза, разглеждането на въвеждане на забрани в определени държави членки е въпрос, по което трябва да стигнем до съгласие, защото не можем да поискаме от държавите членки да правят надзор, а по никакъв начин да не отразяваме такова едно усилие. Също така трябва да разгледаме по-големите предизвикателства в цялостната рамка и тук се връщам към най-деликатните въпроси. Нещо, което в Брюксел наричаме равни възможности между тези фондове и фондовете по директивата относно ЛОАИФ. Един такъв въпрос е свързан с паспорта. При едни и същи условия ли ще е този, съществуването на този паспорт и съответно изискването за собствени средства, що се отнася до е, фондовете за рисков капитал и тези за социално предприемачество в сравнение с е, изискванията по директивата относно ЛОАИФ. Така че трябва да бъдем много внимателни, да имаме дадено ниво на надзор и проследяване на тези фондове, да бъдат те е, ефективни, но да не създаваме допълнителни нефункциониращи фондове, защото това би било погрешен подход. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Не виждам други членове желаящи да се изкажат, за това ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател, че ме поканихте тук днес. Ще направя едно припомняне. Съгласен съм с оценката до тук, че от въвеждането на двете рамки през 2013 година е отбелязан частичен напредък. И това е една от причините, поради които преразглеждаме тези два законодателни акта толкова скоро. Проведохме консултации с индустрията, с, свързан с въпроса с, за съюз на капиталови пазари, стана ясно, че сме пропуснали някои елементи в определени области. Според индустрията е добре да се направят целенасочени подобрения. Например, изоставяме прямо САЩ в областта на размера на пазара за рискови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 общо изражение. Така че трябва да разгърнем този потенциал тук в Европа. Има какво да се подобри тук. Двете ключови е, промени, които предлагаме, е първо да се отвори управлението на тези фондове до по-големи управляващи субекти. И се радвам, че повечето от изказалите се днес са съгласни с това предложение. По този начин тези фондове ще се предлагат на много по-голяма мрежа инвеститори могат да се предлагат на големи институционални инвеститори също. И е, така фондовете за рисков капитал и за социално предприемачество е, ще се ползват с голямо доверие и по този начин ще се увеличат инвеститорите в тях. Второто важно нещо е определението на допустими активи. Смятаме, е, че с неговото разширяване и двете рамки ще станат по-привлекателни, ще има повече диверсификация на портфолиото на инвестиции и тези фондове ще могат да добият по-ефективни размери за тяхното съществуване. Важното нещо при това преразглеждане е да не променяме прага от 100 000 евро като начален вход за инвеститорите. Обсъдихме този въпрос с, инве... с индустрията и никой не изрази ентусиазъм да се промени този праг. И това изискване за 100 000 евро е един много ясен тест, който лесно се прилага защото други изисквания не срещнаха такъв ентусиазъм сред индустрията, защото много по-трудно ще се изпълняват, когато се разглежда цялостната финансова ситуация на даден инвеститор. Този критерий е функциониращ, за това е добре да го запазим. Относно изискването за собствени средства. За нас Целта е тези две рамки да привличат управителите, да могат лесно да се управляват. И предвид това, че вече имаме високо ниво на защита на инвеститора, гарантирано и чрез 100 000 евро, смятаме, че изискването за собствени е, средства трябва да е много по-леко. Първоначалното предложение беше ЕЗМА да решава тук, но сме отворени към други предложения, чрез които да постигнем един по-улекотен режим изискването за собствените средства не са за фондовете, а за дружеството управляващо фондовете то гарантира, че дружеството, управляващо фонда, ще може да продължи да функционира, ако е в, изпадне в затруднение, но то не касае самия фонд. Така че това е важно да се уточни. Относно паспорта за управление – когато подготвихме предложението за преразглеждане, нямаше искане от малки управляващи дружества да имат такъв паспорт. По-големите управляващи дружества могат да използват този паспорт, когато има по-големи фондове. Ако въведем един пълен паспорт, това ще наложи значителен брой промени в текста и ще се забави целият процес. Освен това се опасяваме, че преговорите няма да се увенчаят с такъв успех, с каквито ще се увенчаят сега може да се осложни ситуацията, да бъдат въведени много повече допълнителни правила за държавата домакин и това да направи рамката по-малко атрактивна. Още веднъж ще помислим а, въпроса за паспорта за управлението, но смятаме за момента, че за сега текстът трябва да остане такъв какъвто е. Също така приветстваме предложението ролята на ЕЗМА за, да се засили по отношение на надзора на фондовете. Знаете, в момента се обмисля преразглеждане на регламента за ЕЗМА. Е, този процес не е приключил, затова не мога да коментирам по конкретното предложение за увеличаване на правомощите на ЕСМА. Благодаря ви. Uh, благодаря на комисията. Давам думата на докладчицата. Uh, Искам само да благодаря на докладчиците в сянка и на комисията за направените коментари. Председателя, благодаря. Сроковете са следните. На 23 или 22 марта ще се гласува в комисията ЕКОН. Добре, приключихме с тази точка от дневния ред и стигаме до точка 7. Шеста точка Финтек ще се разглежда утре. Точка 7. Изменение на регламент относно Европейската статистическа програма за периода 2013-2017, чрез удължаване на програмата за периода 2018 до 2020. Председателят е докладчик. И за това искам да благодаря на всички внесли изменения. Повечето от тях целят подобрение на, коми... на предложението на комисията като следват и подхода ми очертан в проекто доклада. Няма да навлизам подробно в предложените изменения, но съм откроил няколко области, където както може да се групират измененията. Първата група Редица изменения насърчават разработването на всеобхватни показатели за ситуацията с мигранти и бежанци в Европейския съюз. Други касаят разработването на методика за насилие основано на пола и проучване в тази област в сътрудничество с европейски институции. Трети изменения насърчават разработването на показатели за изследване на заедостта, като се прави разлики не само между частично и пълно работно време, но също така постоянни договори, не постоянни, равнопоставеност между половете. Също така се разглеждат последиците от е, евентуално напускане на държава членка от Европейския съюз. Това е първата група внесени изменения и смятам, че всички те са разумни искания и в известна степен аз съм ги засегнал в проекта доклада си. Следваща група изменения, искащи разработв... развиване на показатели за БВП и измерващи качеството на живот от различни аспекти, устойчиво управление на околната среда и редица други аспекти. Трета група изменения – разработване на, показат, на агрегирани показатели за качество на живот и доходи и също така отчитане на настоя... настоящото състояние на статистическата програма, както и доколко тя е лесна за използване, включително разпоредби за данните на вебсайта на програмата и също така кога трябва да се предоставят тези данни. И с това благодаря на всички колеги. В хода на след дебата ще започна да работя по компромис, за да стигнем до една обща позиция между различните политически групи. Благодаря. Докладчик в сянка за групата на НДП е господин Мато. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за свършената работа. Както каза председателят, измененията вървят в правилната посока. Документът предлага промени във време, когато комисията казва, че тези промени трябва да влязат в сила по-бързо. Това казва и документът. Ние искаме по-високо качество статистически данни, данни, които да са сравними, данни, които да осветляват различни аспекти на информацията на национално и регионално равнище. За това разширяване на статистическата система означава, че трябва да вземем предвид е, следните цели високото качество на статистическите данни – освен това, трябва да преодолеем съществуващите недостатъци. Освен това, трябва да вземем предвид нуждите от статистически данни в Европейския съюз и да осигурим сравнимостта на данните. Благодаря. Благодаря, казва председателят. От ЕКР няма докладчик, от АЛД господин Шамбон. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Благодаря, ще бъда кратък. Смятам, че повечето колеги са съгласни с целеположените аргументи на доклада. Бюджетът е доста амбициозен, който е предложен тук, защото е, докладчикът спомена само една от нуждите, статистическите нужди. Ни тук сумите са смешни. Те не са, парите не са достатъчни за постигане на всички тези цели, за задоволяване на всички нужди, които са заложени в предложението. АЛДЕ е много заинтересовано от това да бъдат изчерпани всички възможности за анализ на несъответствията не само тези свързани с е, GNI индекса, но и с другите индикатори, които е, сочат несъответствие и неравенство. Лошото разпределение на благата означава лоша демокрация, както казаха и преждеговорившите колеги. Е, това означава накърняване на международния ни имидж. И това не е непременно свързано с економическите причини. Ето, например, в областта на миграцията. Тук също имаме нужда от добри, добра информация. Имаме Евростат, имаме Евродак. Това са добри стъпки. но интересно да видим данни, които сочат безработицата в Штатите, в Австралия, в Русия, и да ги сравним с нашите данни. Но всичко това е трудно. Много неща тук се объркват, много неща влияят, много фактори влияят върху статистическите данни и за съжаление по този начин губим целта си. Не Трябва да се съсредоточим върху тази цел, трябва да се съсредоточим върху метода си и да има повече съгласуваност при него в Европа, защото статистиката статистиката въжи за една от най-елегантните форми на лъжата. Затова методът тук е от съществено значение. Ако нямаме сравнима статистика, това ще доведе само до по-нататъчно объркване. С малкото средства, които имаме на разположение, трябва да осигурим една по-добра статистика, включително и по темата за неравенството и несъответствията. И по този начин бихме могли да управляваме по-добре бюджета си, да насочваме бюджета и средствата в области, където има най-голяма нужда от подкрепа. Благодаря. Благодаря и на докладчика за неговата работа. Благодаря, казва председателят Свен Гиголд. Благодаря. Най-напред благодаря ви и за чудесния проект от доклад, който съдържа много неща, които споделяме, като например индикатори за насилието на жени, миграцията, е, безработицата. Тези неща са много важни. Трябва да насочим поглед към програмата за статистика и трябва да си спомням какво, какво установихме преди години във връзка с тази програма някои неща, които бяха залегнали в програмата, не са приложени и това налага диалог с Евростат. Какво имаме в тази програма? Как... Трябва да се види какво от това, което имаме в тази програма е приложено и какво не. За това ние предлагаме определени изменения, за да напомним за някои отворени въпроси. Имам да... Искам да повторя поне три от тях. Най-напред Индикаторите за Европа 2020, те все още, те, те са доста често са устарели. Някои ключови индикатори разполагат с данни от 2014 година. А това просто не е сериозно. Индикаторите трябва да разполагат с по-нови данни. Използването на данните. Както каза и председателят, данните трябва да могат да се използват по-добре. Има други страници, статистически страници, чието данни могат да се използват по-добре от студенти, от учени за правене на презентации, на графики. И в този смисъл данните трябва да станат по-лесно ползваеми. Повечето от данните и от страниците на Евростат имат нужда от опресняване на чрез приложение. Тези данни, които са представени на страниците на Евростат, не са лесно разбираеми. Това ще ти подобряването на този проблем ще даде добавена стойност за гражданите. На следващо място, социалните дейности. Те трябва да бъдат измерими, както казва и ОНЕ. ОНЕ е свършила голяма, огромна работа в тази област. Е, от нея трябва да се получим ние в Европа. Колеги правят предложения също важни предложения, свързани с избягването на данъци, свързани с, териториалното, с териториалната дисагрегация. Жанес Фен, Фенрандес говори за кръговата економика, Нина Джил е, за индикаторите за безработици. Така че има много ценни идеи и аз бих се радвал, ако Евростат коментира и каже какво и до кога могат да приложат от съответната програма. Тоест програмата, която е налична в момента. Благодаря. Мисля, че няма тук други докладчици в сянка. Няма други. А, господин си иска да се изкаже. Аз искам да говоря от името на госпожа Капел. Ще се опитам да опиша за какво става дума. Комисията казва, че статистиката е много важна за напредъка на, за, за доказване на напредъка на европейската политика. Трябва по-скоро обаче да се мисли не за напредъка, а за въздействието на европейските политики. Е, статистическите данни трябва да поръч, почиват на научни изследвания. Не може да презумцията да е винаги, че има напредък в европейските политики. Този напредък трябва да се докаже. На следващо място – Демографското развитие в Европейския съюз трябва да вземе предвид и въздействието на миграцията. Това трябва да бъде взето предвид и при статистиката. Същото се отнася и при данните за климата. Например, когато става дума за измами при изследванията на промените на климата, тук трябва да внимаваме да не избираме само данните, които са ни нужни и които ни харесват. Комисията, освен това, не смята, че, че държавите членки ще постигнат целите, които са залегнали в програмата на държавите членки трябва да се помогне. Ние смятаме, обаче, че държавите членки могат да постигнат тези цели, комисията може и би трябвало всъщност да координира техните усилия. Благодаря, казва председателят. Имаме директора на Евростат Петър Ебера е сред нас. Имате думата, моля. Благодаря, господин председател. Аз съм директор на Евростат и отговарям за управлението на ИСС и за прилагането на нормативната база. Най-напред искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Благодаря и на колегите, които представиха изменения по проекто доклада. Парламентът и тази комисия винаги са подкрепили работата, в, работата ни в областта на статистиката. Има нужда от европейска статистика, която е по-ясна, по-навременна и по-сравнима. Вашата комисия беше много активна в подкрепа на Евростат за гарантиране на получаване на високо качествена статистика в информиране на обществеността и политиците. Е, нуждата от това се вижда особено в днешните времена, когато информацията все по-често се поставя под въпрос. Информацията като качество и същност. Програмата за статистика и разширяването и до 2018 и 2020 година означава, че ние няма да правим тотално нова програма, разширяването трябва да осигури доброто функциониране на статистическата система на европейско равнище. Ние искаме да отговорим на високите стандарти, които са заложени до момента. Не може да си позволим допълнителна работа. По-скоро трябва да консолидираме системата и да се опитаме да, да преследваме нашите приоритети, които да съответстват естествено на политиките на Европейския съюз. Както виждате в предложението, ние наистина смятаме, че нашите предложения са амбициозни в областта на миграцията, на, социална, на социалната сфера и на миграцията. Ние също така сме готови да обсъждаме вашите коментари, вашите а, ком, а, идеи за миграцията, за екологията, за интернет страницата както каза господин Киголд, и нещата свързани с енергетиката и селското стопанство. Ще реагирам на някои от тези предложения в подробности. Например, изменение 63-то което говори за мониторинг на стратегията 2020. Господин Гигълс говори за това също. знае, че вие сте убедени, че навременното снабдяване с данни е много важно за Евростат. Въпреки това, вие също така разбирате е, колко важно е акуратността и точността на данните за статистическата система. За това за всеки индикатор трябва да има баланс между качество и навременност. Високото качество е свързано с навременността. И така, има индикатори за четири много важни области на Европа 2020. Те са получени през само за последните четири е, месеца, например. Само областта за климатичните проблеми прави, из, прави изключение. Защо? Защото е, е, енергопотреблението, тези данни са доброволни при подаването от държавите членки, така че тук данните не са непременно навремени и надежни. Въпреки, че държавите членки трябва да подават данни в рамките на една година данните за парниковите гласове са също доста ограничени. По отношение на развитието на индикаторите, тук ние много точно следим политическите предложения. Също така искам да ви кажа, че ние работим непрекъснато по нашите индикатори за е, стратегията 2020 и трябва да посоча, че в момента, в който получим нови данни за нашите индикатори, ние, а, е, а, ние актуализираме нашите страници в интернет. Господин Киголд засегна тази тема. Сега за Евростат също е важно хората да могат да ползват нашите е, данни. Това е наш приоритет. Така че доброто ползване на нашата, разбираемостта на нашите данни, това е приоритет. Достъпа, директния достъп до тях също. Мога да ви уверя, че през последните години Евростат инвестира много усилия в по-добра комуникация на статистическите данни и подобряване на интернет страници чрез е, интерактивни визуализации като карти и графики. Преди няколко седмици нашата страница бе подобрена, като чрез нова секция. Всеки ден ние публикуваме нови данни инструменти, използваме Twitter, Facebook и тези инструменти се оказаха много добри за привличане на нови ползватели. Получихме положителни, положителна реакция от обществеността през последните седмици. Имаме много инициативи и се надявам, че това ще убеди вас и господин Кигъл, че правим правилните стъпки. Тук ние не спираме обаче. Ние предвиждаме и провеждането на едно външно изследване за данните, които се вливат в нашите критерии. И така искаме да разберем какви са очакванията на нашите ползватели. Благодарни ще сме за всички коментари и препоръки. Има естествено и други изменения, по които бих могъл да кажа нещо. Имам готовност, така че ако има нужда за по-подробни обяснения, ще го сторя. Тук обаче искам в заключение да кажа, че Европейската статистическа система отговаря на модерните очаквания на днешното време. Ние смятаме, че даваме добавена стойност по отношение на резултатите и се надяваме да подпомагаме държавите членки и техните статистически органи. Надяваме се на вашата подкрепа в бюджетно изражение и се надяваме, че няма да има допълнителни изисквания към приложението на нашите статистически програми. Тук имам предвид изисквания от страна в, заложени в многогодишната финансова рамка и бюджета. И така, благодаря отново за, вашите, за вашата работа, за вашия труд и вашите предложения. Повтарям, комисията е, и нашата служба остава на ваше разположение при нужда от повече обяснения и информация. Председателят благодаря и на комисията, благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че имаме добра изходна основа за по-нататъчната ни работа. Имаше много предложения, които бяха на, направени, някои повечето от тях са приети благосклонно от Евростат, както виждаме. И по принцип аз смятам и съм уверен, че ще постигнем добри компромиси. и ще успеем да приложим това законодателство колкото се може по-бързо. Няма какво повече да добавя. Според мен всички предложения са разумни. Някои трябва да се прецизира, трябва може би да се оптимира формулировката тук и там но по принцип нещата са ясни. Времевият график. Обсъждането? Не поправя се председателят. На 27 март е гласуването. 27 марта, не февруари, да, точно така. Мисля, че изчерпахме дневния ред за момента. Сега очакваме смесеното заседание с Комисията по правни въпроси, докато